Allora, колега, колеги, e riprendiamo. И така, колеги, продължаваме гласуването с доклада Дейвид и Сивец, Европейска политика за съседство. Няма изменения. Моля да гласувате за доклада за против. Въздържали се, приема се. Поздравления за двамата докладчици. Следва доклад Интвелд, политика на ЕС за борба с тероризма. Първо изменение е за. Против. Въздържали се. Моля по електронен път започнете гласуването. Прекратете гласуването. И изменението е прието. Проекторезолюцията пада, следователно с това приключва гласуването на всички, които не желаят да обяснят вота си. Приятен обяд! Сега ще изслушаме обясненията на вода.